Uh, Колеги, Shall we start? предлагам да започваме. Не сме особено много в момента, но продължават да кацат самолети в Брюксел, дано да дойдат повече хора. Първа точка, приемане на дневния ред. Някой има ли възражения? Не, тогава дневния ред е прият във вида, в който е предложен. Е, Благодаря, госпожо председател. Имам един въпрос по дневния ред. Пак казвам, имам въпрос за утре е предвидено гласуване по доклада Маковей. А същевременно е предвидено заседание на комисията по а, прес, борбата с престъпността, среща с представители на националните парламенти и подобна а, среща не може да бъде отменена или преместена. А, много голяма част от колегите а, членуваме и в двете парламентарни комисии и по борбата с престъпността и тук в нашата комисия и утре трябва да направим избора си къде да бъдем трябва да говорим с координаторите. Или гласуването а, да се премести от 9 до 10.30, за да можем да гласуваме тук в комисията. по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, или пък да отложим след 11 часа да гласуваме доклада Маковей, иначе няма да има достатъчно присъствие. Да, преди всичко трябва да кажа, че в отсъствието на докладчика този въпрос не можем да решим. На второ място. Разбирам, че се водят консултации по предложението. Няма единодушие. Откровено казано разбирам проблема, но както и да организираме гласуването и както и да го насрочим, проблемът ще съществува, защото има сблъсък в комисията. От 3 часа заседава не само нашата комисия и не знам как ще се реши проблема. Но така или иначе, честно казано, в отсъствието на докладчика нищо не можем да решим, затова предлагам да запазим дневния ред в сегашния му вид. Госпожа Матю, госпожо председател, аз бих искала да подкрепя казаното от госпожа Алфано за, за гласуването, да се съгласува с координаторите и да не решавате сега. Да, аз само подчертах, че в отсъствието на докладчика не можем да вземаме решение от името на групата. Може би в края на заседанието отново да обсъдим този въпрос. Поне да питаме докладчика, ако не е друго. Става въпрос за, отлагане на гласуването от 15 часа на 10.30 фактически за преместването на, гласуването. И квота ще има. Тоест, кворум ще има. А в комисията Крим е предвидено изслушване с е, участието на 35 е, е, депутати от националните парламенти и госпожа Малстром от комисията. Изслушването е насрочено от 6 месеца насам. Изключително важно и въпрос на, на протоколна любезност в края на краищата. Посрещаме представители на националните парламенти е, и да, някакси да, да не присъстваме на среща с тях за, заради гласуването, не, не ми се струва приемливо. Well, I, I, again, I would propose... Повтарям. Да се върнем към този въпрос по-късно днес. Ще погледнем календара и ще се консултираме с докладчика. Преди 18.30 часа днес ще се уточним, но когато дойде докладчика, тогава ще можем да вземем окончателното решение. Добре? Една кратка бележка по обсъждането на защита на личните данни. Това ще бъде общ дебат. Ще започнем с регламента, а ще продължим след това с директивата. Следващата точка от дневния ред е, е представена е от господин Киерум, директор на Агенцията на Европейския съюз за основните е, права, на основата на писмо, отправено е, управителния съвет е, за намерението му да удължи мандата на директора. И имаме удоволствието днес с нас да е господин Керо. Само една минута, моля. Господин Керо е директор е, на агенцията от 1 юни 2008 година. Наближава края на 5 годишния ви мандат. Имате 10 на 15 минути да представите своята кандидатура, а след това ще имат възможност депутатите да зададат въпроси. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, за мен е удоволствие да съм тук сред вас. След решението на управителния съвет моя мандат да бъде увеличен с 3 години, като последица от регламента. Аз бях в комисията Либе само преди няколко месеца срещнахме се на наша територия в Виена, разговаряхме, обменихме позиции и видяхме конкретни резултати от този разговор. Надявам се, че и за бъдеще ще е така. Преди 5 години, когато седях точно на това място, преди да бъде взето окончателното решение за първия ми мандат като директор на агенцията, обещах следното, цитирам, европейски е, първопроходец в е, областта на защитата на правата, място, където ще се водят вдъхновяващи дискусии по теми, които са важни за всички. Днес мога да кажа, че съм изпълнил своята мисия. Между другото, наскоро получихме един доклад, външна оценка, който подчертава моето заключение. Нека да кажа няколко думи за това какво постигнахме в изминалите 5 години. Успяхме да създадем един уникален резерв от данни, за основните права. Основавахме се на аналитична работа, извършена в целия Европейски съюз. Когато започнахме работа през 2008 година, почти нямаше информация. И наличните данни нямаше да бъдат съпоставени на ниво Европейски съюз. Нашата цел беше да намерим основания, доказателства на които да стъпим, когато осъществяваме нашите политики. Направихме много различни проучвания, доклади, имаме около 100 доклади за последните 5 години по различни теми, свързани с основните човешки права. Тези доклади представляват основата за всички становища, документи с конкретна информация, които се надявам, че сте прочели. Външната оценка потвърди високата стойност на нашия анализ. В тази външна оценка участваха над 300 заинтересовани лица, сред които евродепутати, представители на държавите членки. На второ място, какво постигнахме още? Агенцията се превърна в форум за важни дискусии. Различни защитници на основните човешки права се събират в нашия офис в Виена и обсъждат основни проблеми. Няколко примера. През юни ще бъдем домакини на симпозиум относно насърчаването на върховенството на закона в ЕС, като използваме натрупания опит на агенцията. Много се радваме, че господин Тавареш от вашата комисия ще участва в дебатите в Виена. Ако се върнем две седмици назад, е, трябва да кажа, че проведохме заседание на платформата за основни права. Там имаше не само 250 неправителствени организации от целия Европейски съюз, но и трима евродепутати, няколко служители от комисията, от ирландското председателство, представители на съвета на Европа, на ОССЕ, представители на основните донори и така нататък. За нас това беше една отлична възможност да обсъдим важни теми, които вълнуват всички ни. Платформата за основните права се превърна в източник на вдъхновение за подобни платформи в рамките на Frontex, на EASO и в рамките на координатора за борба с трафика на хора. Работим в тясна връзка с други агенции на ЕС, и по-конкретно Агенцията по правосъдие и вътрешни работи. Различните агенции в рамките на ПВР. Има и други агенции, с които сътрудничим. Например, миналата година създадохме съвместен доклад с Агенцията за контрол на заболяванията в Стокхолм. Някои бих попитали защо сме работили точно с тази агенция. Представителите на агенцията в Стокхолм ни казаха, че много често се натъкват на проблеми, свързани с основните човешки права. Ето защо работихме заедно и създадохме общ доклад. Много често и ние се натъкваме на въпроси от портфейла на тази агенция – при преминаването на границите. Например, често има проблеми свързани с здравеопазването. И накрая, още нещо. Когато дойдох тук преди 5 години, някои ме попитаха как гледам на сътрудничеството ни с съвета на Европа. Обърнете внимание на външната оценка. Там се вижда, че първоначалният скептицизъм спрямо нашето сътрудничество се е превърнал в един ентусиазъм. Трябва да спомена, че заедно с Европейския съд по човешки права е, публикувахме документ, е, посветен на борбата с дискриминацията. Той беше радушно прият в 27-те държави членки. Ще има и нов документ съвсем е, скоро, свързан с убежището и миграцията. Нашата работа пасва много добре на дневния ред е, на съвета на Европа, когато става въпрос за хората с различна сексуална ориентация, например. На трето място. Трябваше да изградим служба във Виена – да наберем персонал. В началото бяхме 30-35 човека, сега сме около 100. Това означаваше, че трябваше да променим и своята вътрешна организация, за да откликнем на предизвикателствата и трудностите. Следваме различни програми за действие, например, насочени срещу турмоза. Знам, че някои от вас имах притеснение относно старите начини на работа, старите процедури. Искам да ви уверя, че положихме максимални усилия да решим наболелите проблеми максимално бързо и демонстрирайки професионализъм. С гордост мога да кажа, че нашата агенция вече има утвърден правилник за дейността и през 2012 година само нашата агенция не получи забележки от Сметната палата. Сега жънем плодовете на бюджетното планиране, което осъществихме през последните няколко години. Само ако имаме е, добре работещи е, вътрешни структури, добре работеща вътрешна организация, можем да работим е, ефикасно. Преди да приключа няколко думи за бъдещето. Едно от заключенията в външната оценка е следното. Агенцията би могла да се използва в контекста на законодателната работа на ниво Европейски съюз. Както добре знаете, агенцията често е обект на допитване от страна на европейските институции – Вашия председател Лопес Агилар посети нашия офис в Виена преди няколко месеца и каза, че информацията, която даваме на парламента е изключително добра и ценна. Знаете, че ние правим оценка на националните стратегии в областта на човешките права и не само това. През 2012 година ви дадохме подробни становища по три конкретни теми, след е, конкретни искания от ваша страна. Как е, да постигнем едно още по-задълбочено сътрудничество? Аз мисля, че трябва да има обмен на информация е, между нас и вашите докладчици, за да може познанието, с което ние разполагаме, да се използва по-добре от ваша страна. Това е една конкретна стъпка, която може да се предприеме. Мисля, че ако се събираме по-често, това ще е от полза за всички. Още нещо. Да, работим и с държавите членки, но по някакъв начин сме ограничени от към ресурси. Не казвам, че нищо не може да се направи. Понякога създаваме малки работни групи с държавите членки. Например, имаше работна група посветена на показателите за интеграцията на ромите, Имаше работна група посветена на мигрантите. Сега предвиждаме и работна група посветена на престъпленията на омразата. Как можем да ги предотвратим и да ги е, премахнем като практика. И накрая, по регламента за нашата агенция. По време на разговорите за многогодишната финансова рамка стана ясно, че регламента трябва да се приравни към разпоредбите на Лисабонския договор и съответно агенцията да обхване всички предишни стълбове на европейското законодателство. Надявам се, че всички пречки в тази връзка ще бъдат премахнати и се надявам, че хартата за основните права ще стане част от юридическата основа за нашата работа, работата на агенцията. В заключение, трябва да кажа, че нашата агенция може да послужи като модел за агенцията на 21 век. Моите колеги в Виена са готови да дават всичко от себе си, за да изградят е, и да продължават да съграждат тази уникална институция на Европейския съюз. Искам да благодаря на комисията Либе за подкрепата през последните пет години. Благодаря ви и за думата, и за вниманието. Благодаря, господин Керум. Четирима колеги искат думата ще добавя и себе си, Гьонц, Ромеро Лопес, Ярока. Някой иска ли да каже нещо по тази тема, да се обърне към господин Кером? Моля ви да сте максимално кратки, защото имаме около 10 минути. Госпожа Гьонц, заповядайте. Е, ще се опитам да бъда максимално кратка. Първо бих искала да кажа, че началото на създаването на една агенция е от критично значение за нейното просъществуване. И в това отношение трябва да кажем, че агенцията за основните права може да се похвали с един доста успешен начален период. Но а, аз знам, че вие общувате активно с неправителствени организации. Аз съм била и на ваши такива срещи и, и е доста рядко, бих казала, една европейска институция да поддържа такива партньорски взаимоотношения. И аз се отнасям с пълно разбиране към тази ваша практика от съществено значение за вас е както да се осведомявате за състоянието на нещата по места, така и да имате сякаш свои представители в лицето на тези НПО в държавите членки, които да утвърждават културата на основните права и свободи. Но, впрочем, вие го казахте, а и ние тук нееднократно сме го обсъждали, доста стеснително се тълкува хартата от страна на агенцията, трябва да кажа. И въпросът ми към вас е доколко бихте могли според вас да поразширите полето, ако е, поемете управлението на агенцията за още един мандат, в това число и до качеството на на правовата държава, на, на, на демократичната система в различните държави членки. Знаете, е, тук възниква, от известно време, прочим, е възникнала така наречената Копенхагенска дилема. И не в една от държавите членки, трябва да кажем. И, и, и как смятате да, да утвърждавате, да популяризирате цялата култура на, на хартата, съзнанието за хартата в държавите членки? Благодаря. Благодаря. Госпожа Ромер Лопес. Благодаря. Госпожа председател, благодарим на директора за това, че е с нас днес. Е, по въпроса за малтретирането на жените и домашното насилие. Комисар Рединг е, споменава в изказване в Вилнюс за едно проучване, едно изследване посветено на, на този проблем, на това насилие, е, най-вече в семейната среда, на, на което жертва стават е, жени. Като, разбира се, малтретирането на, на жени е, е далеч по-широко явление, да, да споменем само трафика. И аз ви питам, а, доколко е в състояние, доколко е оправомощена вашата агенция да иска информация за състоянието на нещата от държавите членки. Ние неведнъж сме настоявали за такава информация, винаги ни препращат към Евростат, но, но аз мисля, че вие бихте могли да излезете с доклад в това отношение. <clears throat> Госпожа Данука. А, благодаря, госпожо председател. Аз нямам въпроси, съвсем накратко бих искала да споделя своето мнение. Аз съм била докладчик по въпроса за правата на човека. Знаем, че агенцията има своите неблагополучия в отношенията си с съвета, но, но надявам се всичко това вече е минало и агенцията ще може да заработи на, на пълни обороти в рамките на на своите правомощия. Разбира се, е, нито ние, е, нито вие не, не сме удовлетворени, е, особено, знаете, имам преди тази не особено удачна дума, така наречената лисабонизация, т.е. привеждането на, на устройствения регламент на агенцията в съответствие с Лисабонския договор, но това е, това е предстоящата задача и аз смятам, ще можем заедно да работим по нея. А инак аз изцяло подкрепям продължаването на мандата на господин Кяро. Той се справи много добре предвид ограниченията, налагани му от самия регламент. Благодаря и накрая госпожа Ярока. Благодаря, госпожо председател. Аз благодаря на, на, на председателя на, на агенцията на, на, за работата му през последните няколко години. Благодарение на проявената от вас ангажираност много нови неща попаднаха на дневен ред на агенцията, не на последно място за положението на ромите и в това отношение ви уверявам в продължаващата подкрепа на Европейския парламент. Въпросът ми е такъв, или по-скоро ви моля да окажете подкрепа на Комисията за жените на Европейския парламент за получаването на подробни дезагрегирани данни за най-слабо развитите или най-бедните региони на, на Съюза с оглед доклади, които готви парламентът. Освен това, смятаме да отидем на, на проучвателно посещение в Харватия. Благодаря ви за това, че обезпечи, обезпечихте информация, за да се подготвим. Сега, една от приоритетните области е заедостта, образованието, жилищното обезпечаване. В тази връзка вие събирате данни за трафик, за насилие. Ние знаем, че вие разполагате с отлична информация за 2011 година и, и, и тази информация би ни била особено полезна. Та, та ви да, е, умолявам да, да помислите да ни я предоставите. А, особено на, на комисията за жените, знаете. Е, ако поставите този въпрос на, на приоритетно място и, и нашата работа би била свършена по-успешно. Благодаря. Благодаря. Освен ако няма други желаещи, аз ще задам последния въпрос. Надявам се да не разваля настроението на всички с това. Първо, аз се присъединявам към всички, които поздравиха агенцията за отличната работа, извършена през последните 5 години. Бяха издадени няколко доклада. Е, идната седмица ще излезете с доклад за хомофобията. Отличен, трябва да кажем, доклад. Но възникват три въпроса. Първият е до някъде политически, за, за мястото и ролята на агенцията, а и за а, е, вашите лидерски качества по време на, на първия мандат. И ако бъда пределно откровенна, е, между другото това вече прозвуча в един от въпросите, поне до някъде, тази агенция трябва ли да бъде правозащитна агенция или просто аналитична служба? Нали, всички е, споменават вашата аналитична дейност, вие говорихте за нея, ние много я ценим, тя е много полезна. Но, всъщност, ролята на агенцията се свежда само до до проучвателната роля ли? И ако е така, е, ще трябва да го имаме предвид, е, когато засягаме въпроса за промяна на договорите и така наречената лисабонизация. Една агенция, отговаряща на, на, на своето призвание по смисъл на Лисабонския договор, би трябвало да бъде правозащитна, а не просто аналитична. Защото в край на краища, какво следва на практика от всички ваши изследвания, проучвания и препоръки? Отлични, да. Но по-малко ли стават нарушенията на, на правата на човек в държавите членки? Според мен не. Все така а, биват експулсирани роми, а, а, все така а, а, се наблюдават актове на хомофобски тормоз, а, а, затваря се устата на медиите. Така как възнамерявате вие през едните 5 години да превърнете агенцията в правозащитник? Второ, какъв, как, как беше точното название на този орган? Научен съвет ли? Какво, какво имате вие, вие там? Понякога оставам с впечатлението, че хората в състава на, на този научен съвет а, ам, споделят становища, а, на които имат право, разбира се, е, а, но, но които са в пълен разрез с правата на човека, с основните права а, е, и свободи по договора. И вие. А, е, е, е, упражнявате ли някакъв контрол, е, поне осведомен ли сте за тези неща, нали? Има хора, които а, а, отправят нападки към а, а, хората с друга сексуална ориентация, жени и така нататък. Сега вече на трето място административните въпроси, разбира се, те винаги са на лице. Вие накратко засегнахте въпроса за е, служителите на агенцията за това, че някои са били неудовлетворени от новата организация на работата. Знаете, аз съм ви задавала такива въпроси вече, няма да крия. Но трябва да кажа, че нещата не се свеждат до една проста неудовлетвореност. В някои случаи се е стигало до съд, е, е, жалби, жал, на жалбите не, не е давано ход в някои случаи, но в други не само им е, им е давано ход, а те са съдът е отсъждал в полза на, на жалбоподателя. А, така че, непрекъснато се носят няко, някакви слухове около вашата агенция и мен ще най-накрая те да бъдат разсеяни. Е, и кажете ни, моля ви, какво е направено, е, за да се умиротвори положението, е, за да не смятат хората, че са пострадали от, от турмоз по месторабота, за, за, да, за да са сигурни, че, как, как да ви кажа, на, на работа могат да се чувстват безопасно. Е, и въобще организационната култура, според мен, трябва да се промени. И ви моля да разсеете моите страхове. И имате думата. Нека да отговоря последователно на въпросите. To see you also in the, in the uh, fundamental rights platform meeting and, and having uh... Аз казах, че се проведе е, заседанието, е, на което е, участваха всички, които са ангажирани в платформата за правата на човека, включително структурите на гражданското общество, представители на Европейската комисия, на парламента. Това е един чудесен форум, на който могат да се срещат с гражданското общество и да обменят възгледи по въпроси от общи интерес включително и по пределно общата тематика на а, така наречените престъпления, а, предизвикани от омраза. Тук най-разнородни явления могат да попаднат в тази графа. Що се отнася до а, хартата и регламентирането на нашата дейност, още в самото начало в изявлението си Подчертах, че ние в агенцията и в частност аз като юрист изключително много държим на спазването на закона в случая на нормативната уредба, но не само на буквата, а и на духа на нормативната уредба – за да видим как, как трябва да работим, какво действително има значение за институциите, къде можем да дадем реален принос. В областта на правата на човека, не само на европейско, но и национално равнище, има изключително голям брой участници, заинтересовани страни. Всеки от тях може да даде своя принос с извършената работа. Широко е полето за действие и категорично трябва да заявя, че ние ще продължим да работим в тази насока, ако мандатът ми бъде удължен. Един от е, въпросите, които обсъждахме в първоначалния период във връзка с хартата, беше свободата на медиите – Имаме и доклад за извършените промени в тази област. Обсъждаме с Европейската комисия различните възможности. Така че на практика се проверяват резултатите от нашата дейност и ако се срещаме редовно, ако обсъждаме различни въпроси, то тогава ще можем да дадем и един по-конкретен принос на основата на вашето виждане за дейността на агенцията. Копенхагенската дилема беше спомената в въпросите. Аз също бегло засегнах въпроса в встъпителното си изявление през юни. Имаме експертна среща на специалисти, представители на национални органи, на европейските институции, за да обсъдим какви показатели ще съдим дали вървим по верен път или не? По отношение на върховенството на закона или въпросите, които попадат е, в приложното поле на член 2. Независимостта на съдебните органи, на омбудсманите, престъпленията подбуждани от омраза, са все конкретни примери за теми, в които можем да дадем принос към утвърждаването на демократичните ценности на държавите членки. Агенцията е на разположение по всички тези въпроси и по голяма част от тях може да се работи в рамките на съществуващия мандат. Утвърждаването на правата на човека в държавите членки е Тема, по която работим целенасочено с експертни групи. Много са ограничени ресурсите ни в седалището във Виена, но ние можем да взаимодействаме с националните структури, примерно 800 социални работници участваха неодавна в наша проява. Можем да работим също и с лекари, и с други съсловни организации, за да стигнем до максимален брой хора. Госпожа Лопес попита за домашното насилие и други проблеми, дали те са в полезрението ни, разбира се, насилието срещу жените, проследяването, дебненето на а, жени, домашното насилие са разнообразни аспекти на въпросите, които се регламентират от така наречената Истанбулска конвенция на съвета на Европа. Важно е обаче какви конкретни мерки ще бъдат предприяти, понеже в момента в някои държави членки, примерно Испания, имат много добре разработени процедури за набиране на данни. В други държави членки обаче нямаме подобни източници на информация и е много трудно да се постигне сравнимост на данните на европейско равнище. Вероятно ще бъде много полезно да се разработи един а, минимален набор от критерии или по-скоро показатели, по които да се събират данни. Работим по проблема с трафика на деца. Има координатор на Европейската комисия по а, трафика, който съгласува усилията в тази насока. Благодаря на госпожа Жданока за а, високата оценка. Много се радваме, е, че това е отразено и в многогодишната финансова рамка. Госпожа Ярока постави въпроса за ромите. Непременно ще е, припомня твърдата ни позиция по въпроса за положението на жените от ромската общност. Мисля, че е, този отговор частично е, засяга и вашите въпроси. Натрупани са много знания, събрани са обилни данни, които могат да улеснят е, дебатите тук в парламента, разговорите с държавите членки. Ограничения за нас обаче представляват оскъдните ресурси за анализ на събраните данни създаваме е, партньорски отношения с университети от Брашляновата лига, от е, е, други академични среди, за да можем да извършим анализа в приемливи времеви граници. Госпожа председателстващата също поставя една поредица въпроси. Ние не просто следим какво е съществуващо положение. Според нас агенцията има и по-широки цели и задачи. Ние разработваме научни консултации на основата на данни и на доказателства – ние не сме удовлетворени от постигнатото, защото дори и да разполагаме с а, е, тези анализи и данни, важно е какво ще се направи от тук нататък. И вече държавите членки, комисията и други институции, включително медиите и широката общественост, трябва да поемат своя дял. Вярно е, че в първоначалната фаза ние изразходвахме много средства, е, за да натрупаме експертни познания, опит, е, да изградим умения. Много трудни са, например, изследванията е, по въпросите на различната сексуална ориентация. Ние имахме обаче 93 000 респонденти – в едно много широко проучване на а, въпросите на ЛГБТ, ако трябва да използваме общо приетото съкръщение за различната сексуална ориентация, със сигурност можем да направим много повече съвместно с държавите членки. Когато съгласуваме дейностите, които ще са най-полезни. Особено важно е да се е, събират данни в реално време, за да се очертаят е, насоките на дебатите и да се съставят е, основните анализи, да имаме набор основни факти – още първоначално стоеше въпроса дали да работим в една по-стеснена платформа или да се отворим по-широко към гражданското общество и да отразим цялото многообразие на гледни точки и е, позиции. Предпочетохме втората альтернатива и именно по този начин разработихме нашата платформа. До момента само една единствена неправителствена организация не е допусната до платформата поради груби прояви на неуважение, а не поради някакви други причини. По най-новия вариант на платформата по основните права на човека ние сме направили още една крачка напред. Ние искаме различните заинтересовани страни да участват – но все пак в един изпълнен с уважение диалог. Разработваме и усъвършенстваме е, в управителния е, съвет е, политиката ни по отношение на човешките ресурси. Не е приключило производството по едно от е, делата. Съвсем наскоро беше проведено последното е, съдебно заседание, така че ще можем да обобщим в последствие. Благодаря. Приключваме по тази точка. Малко изоставаме от графика. Следващата ни точка от дневния ред е обезпечителни мерки и неемане а, на имущество а, и облаги от престъпна дейност. Това е накратко казано доклада Маковей. Трябва да чуем становището на правната служба по предложението за директива по а, темата обезпечителни мерки и отнемане на облаги. За времето на гласуването трябва да се консултираме, а сега правната служба ще изясни своята позиция по правните основания и приложното поле на предвидените инструменти – по отношение на различните видове е, конфискация, съответните правни е, основания, както и използването на отнетото имущество за е, социални цели. Първо ще дам думата на правната служба, а след това ще има възможност да се изкажат докладчика, докладчиците в сянка и членовете на комисията. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам накратко да ви представя отговорите на правната служба на зададените и четири въпроса относно проекто директивата за е, предприемането на обезпечителни мерки и е, конфискацията на облагите от престъпна дейност в Европейския съюз. По първия въпрос, що се отнася до премерната оценка на, на вероятността, е, е, по доказателствения материал и правното основание. По членове 82 алинея, алинея 2 и 83 алинея 1 за функционирането на Европейския съюз като правно основание за директивата, производството по директивата трябва първо да бъде наказателно, деянията и наказанията следва да имат наказателно правен характер, съответно, и да се отнасят за особено тежки е, деяния или престъпления с трансграничен елемент е, по член 83.1 от договора. Конфискация основана на присъда би попаднала в правното поле, приложното поле по правното основание, при условие, че такава има пряка връзка с наказателното производство и че конфискацията може да се разглежда като наказание за извършеното престъпление. Правното основание на проекто директивата засяга междусъдебното сътрудничество по наказателно-правни въпроси. Производството по член 5 от проекто директивата включва следните видове производства. Срещу лица, които биха могли да доведат до наказателно-правна присъда и предполагат установяването от съда на извършено престъпление. Ето защо въвеждането на гражданско-правна сила на доказване, това число балансираната преценка на вероятността, би могло да постави под съмнение избраното правно основание. Въвеждането на гражданско-правната доказателствена сила би могло също така да повдигне въпроси за зачитането на принципите на субсидиарност и пропорционалност съгласно договора. Нещо повече, по 67 първа от договора за функционирането на Европейския съюз, се въвежда задължението в пространството на свобода, сигурност и правосъдие да бъдат уважавани различните правни системи и традиции на държавите членки. Това се опоменава и във втора алинея от 82 член от договора, която представя едно от правните основания за проекто директивата. Въвеждането на гражданско-правен критерий за доказателствена сила може да се разглежда като прекалено дълбока намеса в уредбата на доказателствена законодателствената материя в съответните национални законодателства и съответно да наруши, да наруши принципите на субсидиарност и пропорционалност по е, 67 и 82 съответно от договора. Сегашното правно основание се свежда единствено, но, повтарям, съдебното сътрудничество по наказателно-правни въпроси и предполага неоснована на присъда конфискация да се постановява в наказателно производство в качеството и на наказание. От което следва, че тежестта на доказване следва да бъде достатъчно голяма, за да е в съответствие с наказателното право. Ето защо конфискация не е основана на присъда, доколкото тя се основава на балансирана преценка на вероятността по представения доказателствен материал, не попада в полето на правното основание по 82 и 83 от договор. По втория ви въпрос за приложимостта на сегашното правно основание във връзка с неоснованата на присъда конфискация. Тя попада в сегашното правно основание при условие, че има е, е, ясна връзка с е, наказателното производство и съответно отново конфискацията да се разглежда като наказание. Следователно, което и да било от тези две условия да не е изпълнено, нито 82, нито 83 не биха могли да послужат за правно основание. От което следва, например, че режимът на гражданско правно, правно отнемане, което няма връзка с наказателното производство, по принцип не може да попадне в приложното поле на проекто директивата. Ако такъв режим се използва за привеждането в действие на наказателно правен акт, като проекто директивата, то такова гражданско правно отнемане ще трябва да мине по наказателно правен ред и със съответните процесуални гаранции. По третия въпрос, за презумцията за невинност, Конфискацията не е основана на присъда по пети член от проекто директивата предполага за подозряно или обвинено лице наказателно производство и съответно наказателната присъда като евентуален резултат от производството, ако не биха били особените обстоятелства по букви А и Б от пети член на проекто директивата. Което е една много особена, трябва да подчертая, разпоредба. Това положение, както изглежда, попада в рамките на понятието е, наказателно-правно обвинение по практиката на Съда за правата на човека в Страсбург. Третият въпрос, от друга страна, е, се отнася до случаите, в които няма обвинителен акт по наказателно-правен ред. Това попада по а, е, а, е, гражданското отнемане, като например по делото Батлер пред а, е, Страсбургския съд. Страза, съдът в Страсбург е постановил, че при такова гражданско правно отнемане, като например по закона действащ в Великобритания за борба с трафика на наркотици от 1994 година, не се предявява наказателно правно обвинение. Става въпрос за гражданско производство и съответно презумцията е, за невинност не се прилага. Ето защо в отговор на вашия въпрос, в случай на гражданско правно е, отнемане, по аналогия с делото Бътлер, без наказателно правен обвинителен акт, Европейският съд за правата на човека постановява, че презумцията за невинност не се прилага. Обаче, режимът, който се предвижда от проекто директивата, е във връзка с наказателно-правно деяние, с престъпление и би могъл да доведе до наказателно-правна присъда и на всичкото отгоре е насочен срещу заподозряно или обвинено лице, от което следва наказателно-правно обвинение или обвинителен акт, от което задължително следва презумцията за невинност по член, по член 48 от Хартата за основните права и свободи и по член 6 и 2 от Европейската конвенция за правата на човек. По четвъртия, последен въпрос – за е, насочването на така конфискуваното имущество за нуждите на социалната политика. Действащото европейско законодателство не съдържа разпоредби е, за третиране на конфискуваното имущество. В някои държави националното законодателство предвижда съответен режим, това число за повторната употреба на имуществото, например за целите на социалната политика, но не във всички държави членки има такъв преразпределителен режим. По принцип, имуществото се превръща в собственост на е, държавата, привела мярката в изпълнение и тя може да прецени как да го използва. Следва също така да се има предвид, че правомощията на Съюза е, е, се подчиняват на принципа на възлагане на правомощия, в съответствие с принципа на субсидиарност и пропорционалност по пети първа от договора за Европейския съюз по принципа на възлагане на правомощия от държавите на Съюза, Съюзът може да действа единствено в рамките на така възложените правомощия по договора. Правомощия, които не са възложени, остават прерогатива на държавите членки. Сега действащото правно основание за проекто директивата е 82 и 83 член от договора, 82 2 предвижда приемането на директиви, е, даващи минимална уредба за допустимост на доказателствения материал, правата на е, е, физическите лица в наказателно-правните производства и правата на пострадалите от престъпление. Повторната употреба на конфискувано имущество за целите на социалната политика не попада в нито една от тези категории, съответно не, не попада в приложното поле на 82-и 2. 83-ти председателката прекъсва и моли оратора да приключи. 83 първа предвижда приемането на директиви за въвеждането на минимални а, а, правила за а, определене на наказателно правни деяния и а, наказания с трансграничен елемент, което е предмети на директивата. И отново повторната употреба на конфискуваното имущество не може да се нарече нито легално определение на престъпление, нито легално определение на наказателно правно наказание, поради което не попада в предложеното поле на първо от 83. Ето защо този въпрос за повторната употреба на конфискуваното имущество за нуждите на социалната политика е извън периметъра на правомощията, възложени на Европейския съюз по 82 и 83 член от договора. Нещо повече, това поражда е, опасения за е, зачитането на принципите на субсидиарност и пропорционалност. Следователно в отговор на четвъртия зададен от парламента въпрос, въпросните разпоредби не предвиждат приемането на каквито и да било съюзни норми за конфискуването и е, употребата на имущество придобито по престъпен начин за нуждите на социалната политика. Благодаря ви. Благодаря. Първо, моля всички присъстващи, независимо дали са членове на комисията или поканени е, гости, да бъдат максимално кратки. Инак ще останем тук до 10. Аз против нямам. Но всеки в края на кращата иска да си отиде вкъщи по някое време, пък да остане време и за дебат. Така че въпрос на любезност, колеги, да бъдете кратки. Аз имам един съвсем кратък въпрос към вас, господин Кайола, представителя на правната служба, на който моля да ми отговорите просто с да или не. Вие е, запознат ли сте с последния вариант на компромисните изменения и допълнения, е, излязал, мисля, е, вчера, късно след обед или тази сутрин? И специално по четвъртия въпрос. Смятате ли, че компромисните изменения по четвъртия въпрос биха съответствали на правното основание? Um, we... Благодаря, госпожо председател. Получихме компромисните текстове след 12.30. Направихме първи анализ. На първ поглед мисля, че има само два проблема. Единия не е свързан с правното основание, а с използването на думата препоръка в оперативна разпоредба. Според нас това не отговаря на добрите нормотворчески практики и не може да се използва в директива за прехвърляне на правомощия. Втория ми коментар е свързан с компромисно изменение 9. Не знам дали да поговоря малко повече. Това е анализ който току-що сме направили и искате да ви дам малко по-обосновано становище по-късно. Ами докладчика ми казва, че би искала сега да отговорите. Според различните критерии на Европейския съд, По делото Енгел трябва да се е, прилага член 6. Но това дело не дава отговор на въпроса дали трябва да се позовем на член 82 или 83. Казуса Енгел беше свързан с една административна процедура. Съда може да разгледа тази административна процедура като наказателно производство. Ако ми позволите да ви прекъсна. Ако не се лъжа, съществува член 3 към компромисното изменение, който би трябвало да реши проблема. Oh, paragraph ah, paragraph. Oh. Paragraph three. Ah, sorry. paragraph three. Yes. Okay. <laughs> yes. The problem is that this paragraph, at least from. Проблема е, че този параграф не е ясен. Поне за нас. Откровено казано, ние не разбираме какво точно означава текста и какво се иска тук това означава ли, че държави членки, които използват принципа на конфискация по силата на гражданското право, могат да приложат тази част от директивата само ако желаят? Благодаря, казва председателката. Давам думата на докладчика госпожа Маковей. Благодаря. Първата част на експозето, което чухме, вече е, няма никакъв е, смисъл, тъй като е, в доклада няма такъв текст. Съпоставката на вероятностите е конкретен пример за това. Няма да намерите нещо подобно при неоснованата на присъда конфискация. Тук говорим само за наказателно производство – и е само когато има извършено конкретно криминално престъпление. Това е практиката от решението на съвета от 2005 година. Така че, още веднъж, неоснованата на присъда конфискация няма никакво въздействие върху е, съпоставката на вероятностите. По отношение на компромис 9, е, който се отнася до член 5, ние споменаваме член 6 на Конвенцията за основните права, там се включват всички гаранции за справедлив процес при наказателното право. Има позоваване на хартата на основните права. Няма кой знае какво да кажем тук. Мисля, че не получихме отговора на нашите въпроси. По критериите Енгел, трябва да кажа, че те са в а, текста и са само част от всички изброени критерии. Може да има повече такива критерии. Да, Европейския съд по човешките права казва, че ако една страна определи някакво деяние като, като дисциплинарно нарушение, трябва да се разгледат и други критерии, които могат да прехвърлят това нарушение в сферата на наказателното право. Мисля си, че ние изпълняваме повече от това, което ни каза правната служба. Компромис 9 и параграф 3. Това означава като текст, че страните, които използват различна система, могат да запазят своите практики. По отношение на повторното използване за социални цели и думата препоръки, това е в член на първи параграф 1. Тук се задават общи принципи за е, използването и управлението на конфискувана собственост. Ще оставя по този въпрос да се изкаже Соня, тъй като това е изменение на госпожа Бурсалина. Благодаря. Само двама колеги искат думата. Някои от социалистите и демократите искали да се изкаже. Не. Вие бяхте пределно кратка и пределно ясна. Само, че е, правните различия още не са изгладени. Е, значи госпожа Алфано, Де Йонге и Саргентини. Соня Алфано. Благодаря. Искам да благодаря на Моника за отличната работа. По отношение на е, повторното използване за социални цели на активи, може ли правната служба да ни каже нещо малко по-ясно? Мисля си, че има един текст от преамбилната част, който е, е съмнителен. Разпоредбите, за които говорим тук, са с такъв характер, че те не са задължителни. Аз мисля, че ние трябва да изпратим ясен политически сигнал, потвърждение. Трябва да има ясен сигнал от страна на Европейския парламент. Знаете, че темата е изключително актуална. Има една платформа на Европейския парламент е, в тази връзка, която може да се използва като пример за добри практики. Държавите членки могат да използват своите практики, стигат те да отговарят на изискванията. В а, един от компромисните текстове се препоръчва държавите членки да внесат малко повече яснота относно различните престъпни организации на тяхна територия. Аз мисля, че ние трябва да проучим възможността за това как да действаме така, че за бъдеще да сме още по-пределно ясни в нашите искания. Господин Де Йонге. Благодаря. Няколко коментара от моя страна. Първо, по отношение на компромис 7. Този текст се промени днес след обед. Там се казва, че мярка наложена от компетентен съд се налага след криминално производство или наказателно производство по-скоро. Тази формулировка е малко неясна. Не може да се казва само след като има съдебно производство. По отношение на компромис 9 и онова, което ни каза правната служба, това е най-важният въпрос. Аз съм съгласен с Моник Маковей, че съпоставката на вероятностите вече не съществува и ние трябва да внесем тук критерии от наказателното право. Преди също имаше становище на правната служба и там се казваше, че член 6 се прилага и по силата на 6 се прави оценка дали става въпрос за наказателно право или за гражданско право. Винаги е, можем е, да се опитаме да, да, да установим дали в рамките на тристранен диалог трябва да се внесе по-голяма яснота Третия параграф би го формулирал малко по-различно, а именно, че държавите членки имат право да използват гражданско производство и мерки от гражданското право. И накрая, напълно съм съгласен, по отношение на повторното използване на конфискуваните активи. Е, в момента е, има нещо като призоваване, призив към държавите членки, като препоръка. Става въпрос за нормативен акт, за директива. Затова се мисля, че би трябвало да включим в преамбюла един подобен текст. Както каза Соня Алфано, трябва да внимаваме какво послание отправяме. Ако успеем да решим тези проблеми, аз ще препоръчам на моята група да гласува за. Госпожа Саргентини. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Може ли наказателно право да се получи от е, гражданско право? Зелените смятат, че решението не е да се създава ново е, определение. Господин Де Йонг е, каза, че може да тръгнем по този път и в рамките на тристранния диалог да внесем някакви промени, аз малко се притеснявам от една подобна тактика. Ако ще получим мандат да отидем на, на, на тристранен диалог, като този мандат няма да е особено устойчив и съвет едва ли ще иска да преговаря с, с такъв събеседник. Дали трябва да се осланям на съвета? Не мисля. Зелените смятат, че ние пренебрегваме становището на нашата собствена правна служба е, и е, освен това ние смятаме, че се опитваме да размием два различни нормативни акта. Благодаря, госпожа Макове. Благодаря, съвсем накратко. Има разминаване между днес внесените изменения и становището на правната супер. Става въпрос за член 6, за Европейската конвенция, както и за хартата. Казваме, че съда трябва да е убеден това е част от терминологията, която се използва в наказателното производство. Ако след някакво производство се реши да се конфискуват някакви активи, не мога да си представя, че това, че това ще стане без изпълняването на конкретни критерии. В текста се казва конфискация на активи възоснова на някакво решение. Мисля, че ако, ако използваме тази формулировка, всички ще са доволни. Всички би трябвало да сме доволни или поне ми се иска винаги всички да са доволни. Сега ще обобщя. Ще включа и предложението, което беше направено днес след обед. Госпожа Офано иска да гласуваме утре сутринта в 9 вместо след обед. Не знам какво смята докладчика. И така, отбелязвам си, че дори след дебата правната служба не приема компромисните текстове. Освен това, появява се консенсус между политическите групи, но трябва да се поизгладят текстовете. И накрая по отношение на гласуването, първо трябва да разгледаме дневния ред. Не е лесно, тъй като Бяхме предвидели 70 минути за три гласувания, а утре сутринта имаме 30 минути. Освен това, някои колеги може да не знаят, че ще се гласува утре сутринта и могат да дойдат след 9 часа. На трето място имаме е, доклада Флашикова. Искаме освен това от съвместния надзорен съвет да направи презентация 9.30. Не знам дали те ще са готови да преместят своята презентация за след обед. Ще изчакаме отговора. Освен това, НП иска да се подложи на гласуване този е, доклад. Е, първо се обръщам към зелените. Искате ли да се гласува сутринта вместо след обед? Малко се обърках, каза госпожа Макове. Да, утре в 9 часа а, има гласуване в а, комисията Крим. Сега казвате, че много хора не са а, информирани и че ще се гласуват тук, в тази комисия Либе в моя интерес е да присъстват колкото е възможно повече членове на комисията. Да, казва а, председателката. Утре сутринта в 9 часа първо имаме доклада на а, госпожа Флашикова Беньова в 9.30 съвместния назорен съвет а, на а, Европол. След това имаме другите точки по дневния ред. 9 часа не се предвижда време за гласуване. Време за гласуване тук в Либе се предвижда по-късно. А от 9 има гласуване в Крим. Не, колкото повече е, навлизам, толкова повече е, смятам, че става сложно. Нищо общо не искам е, тук да имаме с намеса в работите на комисията Крим. Не, нека да не проточваме дискусията. Госпожа Алфано и госпожа, госпожа Сържентини поискаха думата. Нека сега да чуем за какво става дума. Накратко. Ще се опитам да изясня. Утре след обед в 15 часа вече е предвидено гласуване в комисията Либе. Тук, в тази зала. Но ние имаме и отговорности към друга проява, организирана от преди 6 месеца. Поканени сме да участваме на съвместна среща с членове на национални парламенти и тя също от 15 часа. Не, казва председателката. Не, не ме интересуват други парламентарни комисии какъв дневен ред имат. Става въпрос за друго. В 9 часа сутринта предложихте да се гласува тук. Говорили ли сте с докладчицата? Нищо друго не ви питам. Да, госпожа Алфано в самото начало на заседанието попитах, възможно ли е да гласуваме утре сутринта? В началото или по-към края на сутрешното заседание? Ние сме готови да се съобразим. Може да е 9, може да е в 10.30. Госпожа Сържентини, съвсем накратко. Благодаря. Ето защо ме помолиха моите сътрудници да дойда и да внимавам няма ли да се мести времето за гласуване. Имаме по-малко от 24 часа преди гласуването. Имаме участие не само тук с ангажименти към комисията Либе, но и към Крим. Повечето от нас са така. Освен това, като координатор в Крим, умолявам ви, нека да се придържаме към предвидения дневен ред. За утре след обед е предвидено гласуването, да гласуваме след обед. Нямам усещането, че координаторите са се разбрали. Не, не, казва председателката, не ви давам думата. Последно давам думата на госпожа Мат... Матю. Да, посложниха се нещата, значи комисията Крим товари всички депутати с работа и, и какво да ви кажа, трябва, трябва малко така да се подхлабят нещата, защото просто става мъчително. Значи имаме междинен доклад на комисията Крим, който предстои да се гласува. Има огромно количество изменения, 700 са. По настоящем докладчикът се опитва да договори компромисни изменения, за да може да се гласува утре, нали? Така. Това, това по Крим. Комисията Крим е готова да се съобрази с Либе, с нашата комисия, но, но и Либе трябва да положи известни усилия. Е, е, вие е, е знаете, че е, е, в четвъртъка имахме възможност да, да обсъдим нещата. В сряда, преди Велики четвъртък, не можем, не можем да, да те първа да се И вижте сега, няма как. И, и двете гласувания трябва да се проведат в среда сутринта, защото абсолютно съм сигурна, сряда след обед няма да има кой да гласува нито един, ние, нито другия доклад. Извинявайте, не говорим за сряда, говорим за, за е, вторник, утре. Да, е, но, но и вторник е, е почивен ден в някои държави членки. А, и вижте, по-уместно е да гласуваме утре сутрин. И е, има, има ги депутатите, не са си отишли. Е, политическите групи могат да поискат от тях да присъстват във вторник сутринта. В крайна краща няма да отнеме кой знае колко гласу, е, глас, време гласуването. Да си гласуваме утре сутрин и в крайна краща така ще потръгне работата. Госпожа Маковей. Сега, госпожа Алфано а, а, направи предложението. Питате дали се е допитала до мен? Да, и аз съм съгласна. А, аз също членувам в комисията Крим. При положение, че в Крим са готови да проявят гъвкавост, нека гласуваме тук в 9 часа сутринта. Вижте, вижте, тук в Либе гласуваме в 9 часа и след това продължаваме с гласуването в Крим. Да, но казва председателката, много, много разместване ще, ще се наложи. Говорим не за в други ден, а за утре. Госпожа Алфано иска да гласуваме утре. Но все още много хора отсъстват. И, и аз никак не бих желала а, да вземаме окончателно решение, особено след като не са се произнесли координаторите. И аз моля координаторите да се занимаят с въпроса. По принцип, гласуването не би трябвало да се промени, т.е. часа на гласуването. Знам, че госпожа Макове е готова да прояви гъвкавост. Госпожа Маковей. Да, но вижте, те в 3 часа казват, че очакват Малмстром и депутати от националните парламенти. Да, но казва председателката, винаги има нещо, което да пречи. Гласуването е насрочено за утре, вторник, 15 часа. И честно казано, на мен не ми се ще повече да го обсъждам. Знаете, всеки си има нещо да си прави. И, и съм а, а, не особено доволна госпожа Алфано, че подхващате въпроса на този етап. В 10 минути преди началния час на заседанието ме помолиха да, да председателствам и, и се натъквам на такъв проблем. И моля, координаторите още днес, след обед, да уредят въпроса по електронната почта. Момент. И ако всички координатори смятат, че първо трябва да се гласува утре сутрин в 9 и второ Останалите точки от дневния ред биха могли да бъдат разместени. Да, но това не е дадено, много ви моля. Е, имаме и, си, и ние си имаме поканени хора по точките от дневния ред. Не можем просто да им кажем, извиняйте, сбъркахме. Не, имаме си дневен ред, координаторите да се занимаят с въпроса и според мен няма какво повече да го обсъждаме тук. Много съжалявам, че проявявам такава строгост, но е, е, вижте госпожа Матьо, Чакайте, защо да не можем да гласуваме по този въпрос, казва госпожа е, Матьо. Е, е, нали, тази вечер няма заседание на координаторите. Ма, тък, ма това ви казвам. Вие предлагате, госпожо председател, да заседава ли председат, е, координаторите. Вижте, госпожо Матьо, въпросът приключи, след това ще си говорим. Извинявайте, не аз съм виновна за тази бъркотия. Следваща точка от дневния ред Извинявайте, пита госпожа Алфано, какво всъщност се реши? Сега, координаторите на политическите групи да си вземат решение, това е тяхна работа. Вижте, но, но това е в нарушение на демократичните правила, казва госпожа Алфано. Госпожа Алфано Въпросът е приключен. Сега пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Обработка на лични данни. Е, господин Албрехт е докладчик, който май дори още не е дошъл. Прекъсвам заседанието за 10 минути. Ето на, през тези 10 минути координаторите ще могат да се разберат. Ще започнем в 17 е, е, без 15 с доклада на господин Албрехт.

Okay, colleagues, we continue. Uh... И така, продължаваме нататък. Първо, за ваша информация, дневният ред няма да се променя. Може ли да заемете местата си? Дневният ред няма да се променя. На второ място обръщам се към господин Албрехт, който си говори с е, колега. Готов ли сте, господин Албрехт? Заповядайте. Благодаря. Нека в началото да се извиня. Отлагането доведе до това, че някои от докладчиците в сянка днес не присъстват в залата. И вероятно така ще се създадат затруднения за колегите. Надявам се, че ще има представители на всички групи. То когато насрочвахме този дебат, Искахме да има още веднъж обмен на позиции по измененията и по спорните елементи, защото има толкова много изменения, толкова много въпроси, които трябва да обсъдим, така че просто искахме да дадем възможност за разговор. Моите колеги, докладчици от другите групи, ФОС и Лътфорд не са тук. Другия докладчик, господин Друцъс, също отсъства. Значи остава ми само да чуя вашите коментари, да отговоря на вашите въпроси. Утре ще заседаваме в рамките на докладчиците в Сянка. Ще предам всички ваши въпроси. Нека да ви кажа сега до къде сме стигнали. Проведохме 4 или 5 заседания на докладчиците от различните политически групи. Има голям брой изменения, много проблемни въпроси. Не успяхме да намалим броя на проблемните въпроси. Ето защо имаме нужда от малко повече време. Очевидно е, че най-вероятно няма да можем да гласуваме на 29 май. Ето защо ние смятаме, че гласуването трябва да се отложи. Искаме да приключим работата по регламента и директивата Директивата ще обсъдим утре. Смятаме, че по двете досиета трябва да се гласува преди лятната вакансия. Ще положим максимални усилия това да се случи, но има нужда от допълнителни срещи. Утре ще имаме допълнителна среща, посветена на компромисните изменения. Постигнахме и голям напредък. На последната среща Имахме компромисни текстове, които бяха приети от всички. Много е трудно обаче да се споразумеем по всички въпроси, защото различните членове са взаимно свързани. Когато говорим за приложното поле, например, или за конкретните правила за обработка на данни, няма как да ги разграничим от отделните права, правата на индивида. Няма как да пренебрегнем и процесите на контрол върху данните. Знаете, че в една резолюция от юли 2011 година очертахме отправната ни точка, именно директивата от 95-та година. Не искаме съответно да променяме системата изцяло, не искаме да имаме съвършено нови правила, но искаме да има единно законодателство. И ето защо искаме да отчетем и натрупания опит в областта на цифровите технологии от последните 10-15 години. По точно тази линия на действие има консенсус. Естествено, винаги може да се обръщате към докладчиците в сянка, към мен. Всеки път, когато искате нещо да се обсъди, да се включи. Обръщайте се към нас, зависим. От вас искаме, ако ще се правят компромисни текстове, те да бъдат приети с голямо мнозинство при гласуването, а това няма да е лесно. Ето защо искаме да получим вашата подкрепа, искаме да имаме мандат за преговори с съвета преди лятото, Според мен председателството на съвета в момента ирландското председателство работи отлично. Надявам се, че съвета ще успее да се договори по своя мандат за преговори или поне по основните му елементи преди лятната вакансия, за да започнем да преговаряме веднага след вакансията. Благодаря на всички и сега съм готов да чуя какво ще кажете. Благодаря, господин Албрехт. Вече казахте, че е много трудно да работим, тъй като няма кой знае колко колеги в залата, няма докладчици в сянка. Господин Ван де Камп ще замени докладчик в сянка от НП господин Вос. Благодаря, госпожо Инедвелд. Както каза Ян Филип, Аксел не може да присъства. За мен е удоволствие да го заменя и да представя неговото виждане в този дебат. Моята група винаги е подчертавала, че що се отнася до защитата на данните, най-важни са правата на гражданите и функционирането на вътрешния пазар. Тези два аспекта трябва да бъдат подсилени, за да се постигне един стабилен, устойчив закон за защитата на данните, законодателство, което да е обърнато и към бъдещето. Ето защо има някои елементи, които са ключови за нас и сега ще ги очертаем. На първо място намаляването на бюрокрацията. Трябва да се намали документацията, която ще се изисква от малките и средните предприятия, на второ място трябва да се пояснят отговорностите на контролните органи и на обработващите данните. Е, на трето място трябва данните да могат да се използват в съществуващите е, бизнес модели. Е, на четвърто място трябва да се използват от застрахователните компании. На пето място данните трябва да могат да се използват в научната дейност. На шесто място трябва да има такава регулация, че да се избегнат сложните процедури. И е, на седмо място, прехвърляемостта на данните трябва да се е, свежда до технически възможното. Всички тези елементи, които очертах, е, не означават, че трябва да загърбим правата на гражданите. Естествено, винаги трябва да се търси баланса. Благодаря за думата. Сега от името на социалистите и демократите госпожа Ромеро Лопес. Благодаря, госпожо председател. Няма как да заместя Димитрис, тъй като той не ме е помолил за нещо подобно, но ще направя един или два коментара. Аз самата съм внесла няколко изменения и естествено бих искала доклада да ги включи. Например, 977, където се казва, че може да се премахва съгласието за използване на данни точно толкова лесно, колкото може да се дава съгласие. Понякога лесно се дава съгласие, но трудно се оттегля това съгласие от техническа гледна точка. Какво точно имам предвид? Е, искам да подчертая, че е важно всяко едно лице да може да оттегля своето съгласие точно толкова лесно, колкото и го дава. На следващо място, по отношение на компаниите, които съхраняват тези огромни обеми данни. Компании, които предлагат услуги в облак. Много често става въпрос за прехвърляне на, на отговорности на външен изпълнител и е, тези външни изпълнители трябва да отговарят на много строги изисквания за, за поверителност. Същото въжи и за контролиращите органи. Въобще в облака трябва да има много стабилна защита на данните. Още едно изменение, което ми се иска докладчика да приеме, става въпрос за новия механизъм на кохерентност и неговото допълване. Ако има различни компании, контрола се осъществява от компанията майка Е, би трябвало да предвидим какво ще се случи, когато има някаква жалба. Ако една компания има много филиали, но решението се взима от е, контролния орган на компанията майка, биха възникнали проблеми. И то не само във връзка с е, езиковия характер на жалбата, но и по отношение на различните правни системи, защото знаете, че те са различни в държавите членки. Така че аз бих предложила в подобни случаи да се гарантира координацията на действията и на дъщерните дружества. И всъщност тази координация, ако се осъществи сама по себе си, би трябвало да е достатъчна за решаването на проблема. Значи, трябва да се подчертае ролята на контролиращия орган в държавата членка по происход, а не в рамките на, на компанията Майка. Всъщност това е предложение, което идва от Испанската агенция за защита на данните. Колегите там са осъзнали, че за бъдеще могат да възникнат проблеми. Е, и в заключение искам да поздравя докладчика за положените усилия, за това, че демонстрира последователност и за това, че е готов да разгледа измененията. Иска ли някой да каже нещо? Пита госпожа председателката. Не, значи тогава аз ще кажа няколко думи съвсем накратко. Първо по отношение на приложеното поле. На първо място толкова обсъждания пакетен подход. Още не съм съвсем уверена, че държавите членки са се отказали напълно от премахването на обществените услуги от регламента, каквото и да означава обществена услуга, и са готови да включат обществените услуги в директивата. Може би ирландското председателство ще ни каже малко повече по този въпрос. Винаги сме искали да има единен инструмент. Настоявали сме на така наречения пакетен подход – Струва ми се, че за съвета обществените услуги ще останат в регламента, а директивата ще се занимава само с правоприлагането. На второ място, определението на личните данни. Това в крайна сметка ще се окаже ключовия въпрос. Говорим за анонимизация, говорим за анонимни данни. Аз, откровено казано, вече не вярвам в съществуването на нещо такова като анонимни данни. Всъщност, е, анонимните данни много често вече се използват за да се идентифицират определени лица. На практика няма кой знае каква разлика между идентификацията на едно лице и неговото набелязване по някакъв начин. Така че ми се иска да пригодим разпоредите за защита на данните към този нов феномен, за който говоря. Миналата седмица имахме среща по темата и експертите май затвърдиха е, моето виждане. Ако могат да се използват данните за набелязване на определени конкретни лица, то тогава възникват проблеми. И аз искам да разбера това така ли е в крайна сметка или не. Защото ще имаме затруднение. Първо ще дам думата на комисията, ако желая, след това на ирландското председателство и след това докладчика. Комисията, кой е тук? Заповядайте. Thank you very much, uh, Chair. I'm Paul Niemitz. I'm the director in the... Благодаря. Аз съм директор от Генерална дирекция правосъдие, който води е, този въпрос. Благодаря ви за възможността е, да кажа няколко думи. Ние високо ценим работата, която вършат по-настоящем докладчиците в парламента. Ние им оказваме всяческо съдействие, както на всеки един по-отделно, така и на групата са докладчици. Е, участвали сме и в, в разисквания, осигурявали сме експерт на помощ и сме готови е, да правим това и за напред. Е, по тази материя напредъкът е добър и то успоредно и в парламента и в съвета, е, което ни дава основание да се надяваме, че е, работата ще приключи на време. Първото нещо, което трябва да се каже е, че тук революция няма. Става въпрос за еволюция на действащата уредба. Е, Заместник председателят на комисията Рединг винаги е заявявала пред съвета и парламента, че първо целта е да се подобри връзката между директивата и рамковото решение, както що се отнася до защита на физическите лица, така и що се отнася до функционирането на общия пазар. И второ, че от е, що се отнася до парламента, е, ние особено държим на първия доклад, е, прият е, и резолюция съвета през 2011 година, която бе прията с широката подкрепа на, на всички депутати и, и оттам черпи вдъхновение за нормативните си предложения, оттам нататък и комисията. И а, а, в този дух ние бихме желали и докладчиците да се ръководят от този процент, не първи, извинете, а четвърти доклад. Що се нася до двата въпроса, които се задават, които бяха зададени от председателката, позволете ми да ги засегна накратко. Договорът, разбира се, изключва по своя 72 член на определенето на съюзни актове за е, е, охранителната, правоохранителната дейност и обществения ред – така и ще остане. В същото време обаче в договора има различни глави и а, по замисъл и директивата и рамковото решение а, се прилагат за всичко, а, с изключение на главата от договора за полицейската работа и наказателното право. За разлика, прочим, от рамковото решение, което се отнася за наказателното право. Това е напълно логично. Такава структура предлагаме и сега регламентът обхваща всичко, а директивата се прилага единствено за материята, която по-рано бе предмет на рамковото решение. И това е напълно съобразено с структурата на договора. Очевидно, изваждането на цяла една област от а, а, правото, от регламента в директивата би било немислимо – защото от това би следвало, че оставяме гражданите без каквато и да било защита по отношение действията на държавата, каквато имаше по-рано по директивата. И, и според мен така нататък, напред нещата не могат, не могат да вървят. Ние винаги сме настоявали да се повиши защитеността на гражданите предвид развитието на цифровата, на електронната среда. Днес, когато всичко може да се съхранява, е, дублира и, и предава до, до безкрай в интернет. Що се отнася до определението на понятието лични данни, в текста на директивата, сигурно знаете, ние запазваме по принцип действащото определение и когато това е необходимо, предвид научно-техническия прогрес, да се изясни това определение на понятието лични данни, ние, ние сме готови да, да работим, като смятаме, че така наречените псевдонимизирани данни би следвало да попаднат в полето на регламента и директивата. И да, в Съединените щати е, е доказано, че само с четири набора данни, т.е. четири реквизита, възраст, почтенски код, полова принадлежност и кой беше още един, може да бъде идентифицирано 95% от населението. Така че трябва много да, да внимаваме, като обсъждаме така наречените изключения или отстъпления от защитата на, на псевдонимизираните данни. От друга страна, когато наистина едно лице не може нито да бъде идентифицирано, нито откроено, то такъв случай не би попадал в приложено поле на регламента, някъде в край на краища трябва да се тегли чертат. Ето това можем да кажем в отговор на двата зададени от председателството въпроси. Моля сега представителя на председателството на съвета, Ирландското ротационно председателство. Благодаря ви, госпожо председател. Ще ви дам актуална информация за работата на съвета по, по този въпрос. Може би вие знаете, че е, ние, Ирландското председателство, предпочете да натовари началото на мандата си с работа по, по, по тази директива, за да, за да може да, да приключи. Е, така че на 6 юни вече ще можем да влезем с директивата на заседание на съвета е, в отговор на някои основни въпроси по първите четири глави. Ще внесем нова редакция на първа до четвърта глави, от което не следва да се смята, че е, това ще блокира по-нататъчната работа по текста. Напротив, наше намерение е да, да е, работим по всички въпроси, по които общо взето има консенсус между държавите членки и само някои главни неща да оставим на преценката на министрите на заседанието на съвет. Вече работихме по приложеното поле, това, това на заседание на работни групи. Ще работим и по определението на съгласие, свобода на слово, свобода на изразяване. Следва да припомня, че ирландският министр в края на заседанието на, на, на миналото заседание на съвета заяви, че е необходимо да се движим напред предпазливо, така че в края на краищата да постигнем целите, които сме си поставили. Що се отнася до обществения или публично-правния сектор, нашият министр е, посочи, че държавите членки общо се стремят към повече гъвкавост е, по регламента за този сектор. Решение те първа трябва да се намери по този въпрос, вероятно не до изтичането на нашия мандат. Това казва председателката, звучи доста зловещо, но благодаря ви. Да, трябваше някой а, а, от представител на Европейския орган за защита на личните данни да се изкаже, но не виждам такъв. Следователно остава докладчикът за заключителни думи. Благодаря, госпожо председател. Няколко кратки коментара на повдигнатите от колегите въпроси. Всички въпроси, повдигнати от господин Ван де Камп, в момента са на нашето внимание и, и особено по отношение на здравеопазването, на изследователската работа, се опитваме заедно да намерим решение на повдигнатите възражения. И мисля, скоро ще постигнем консенсус. Доста вече сме напреднали. И впечатлението ми е, че е, вашите съображения е, ще бъдат удовлетворени в значителна степен от постигнатия компромис. Що се отнася до пренесимостта на данните и правото на забрава, е, в доклада си вече съм се опитал да оптимизирам, да изчистя текста предлаган от комисията, смятам, че трябва да съсредоточим вниманието си, разбира се, върху главното, какво се стремим да постигнем чрез тези нови текстове в цифровата среда, в частност и, и, и най-общо да видим е, до какви последици биха довели тези нови текстове. С впечатление съм, че и по тези въпроси ще можем да намерим решение възоснова на моето предложение – в отговор на а, зададените въпроси от госпожа Лопес а, за първо за възможността или правото на изтегляне на данните. Мисля, вече сме намерили едно по-силно решение. Що се отнася до правомощите на отделните органи по, по, по прилагането на правото, е, обърнете внимание на това, което предлагам вече в доклада си. Да, наистина, обслужването трябва да става на едно гише, защото е, в края на краищата е, закона трябва да е в ръцете на, на главния орган, но пък той би следвало да е длъжен да координира прилагането и да приеме общо тълкуване в дадения случай на всички компетентни органи. Е, в интерес на гражданите и на техните основни права и свободи. Както и вие вече казахте, за, за гражданите могат да възникнат някои езикови проблеми при общуването с, с компетентните органи от други държави членки. Това, това също се има предвид. Що се отнася до изказването на председателката Интвелт, да, наистина парламентът подкрепя един пакетен подход. Тези предложения трябва да се работят успоредно, т.е. регламента и директивата. И разбира се, приложното поле на регламента не бива да се стеснява. И в тази връзка въпроса за публичноправните е, органи. Ясно е, че е, резолюцията от юли 2011 година по така наречения четвърти доклад, в който заявяваме, че ние бихме настоявали за един единствен акт, това има значение. И в тази връзка за правното основание, нека кажем, че то не би следвало да се променя повече. Да се надяваме, че такава ще бъде позицията и на съвета и на парламента в края на краища. Много въпроси се задават от някои заинтересовани групи за е, публичните архиви. От сега трябва да заявя всички политически групи и техните представители е, в парламента сме приели, че е, по никакъв начин текстът не би трябвало да накърнява правата на, на обществените, на държавните архиви да, да затруднява тяхната дейност. И е, така и ще, ще запишем изрично в е, регламента, че държавите членки могат по своето законодателство е, да приемат мерки за улесняване работата на архивите и архивистите. Това го казвам, защото е, много, от много страни се изрази загриженост е, по този въпрос. Е, та, вземам повод да, да ви уверя, че ние се отнасяме напълно сериозно към, към тези опасения, към, към тези възражения и, и всички политически групи сме готови да работим за решаването на въпроса чрез консенсус. Не за сметка на сроковете, разбира се, според нас в парламента е крайно време да постигнем правна сигурност за гражданите, за потребителите, за търговците и, и държавните органи е, чрез единен акт. Вече е, сме напреднали значително, що се отнася до, до техническото обезпечаване на, обмена на лични данни, в това число през граница. Та, крайно време е наистина е, уредбата да се приеме, регламент и директива успоредно и да се надяваме парламентът ще приключи работата си по, по тази материя до е, лятната вакансия. Виждаме, че и съветът полага усилия в това отношение, така че веднага след е, вакансията през есента да се захванем за работа и да приключим е, работа по тази материя до е, идните европейски избори. Гражданите искат резултати от нас и ние сме готови да удовлетворим техните очаквания с нови и нови усилия и аз съм убеден, че заедно всички ще стигнем до един добър резултат. Благодаря ви. Благодаря много. Така стигаме до последната точка от дневния ред, която надявам се да бъде много кратка. Това е киберсигурността и стратегията в тази област на Европейския съюз. А, получавам актуализиран сценарий. Бележки на председателя. Okay, well, it's going to be even shorter, so that's good. А, това още повече съкръщава работата ни, защото в предишния вариант трябваше да бъде по-пространно. И така а, стратегията за киберсигурността беше прията на 7 февруари във формата на съобщение и а, трябва да се подготви проекто предложение за резолюция. Господин Шваб от НП е докладчик. Още нямаме проект, затова предлагам да отложим разискванията. Ще получите предложението по електронен път. Краен срок за внасяне на изменения 14 май 12 часа. Ще гласуваме на 29 и 30 май когато ще се внесат нашите изменения, виждам, че хората хукнаха да излязат а, навън. Един чудесен пролетен ден, мисля първия за тази година. Никой друг не иска да вземе думата. Обявявам заседанието за закрито. Благодаря.